Uh, uh, Скъпи колеги, ще започна с точка 25, но има процедурно съобщение. Благодаря ви, господин председателю. А, имаме тази сутрин точка при разглеждане на кодекса за визите. Господин Вестевловър се свърза с мен, открил е огромна по своите мащаби корупция в тази област. Нашата комисия има дълга история на открити и честни разговори по миграцията, сигурността на гражданите, мерките за контрол по общите външни граници. Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Пътуваме свободно, гордеем се с това. Гражданите Европейския съюз се придвижват из целия континент свободно, но днес искам да спомена шокиращ случай на търговия с визи в една от държавите членки – Имаше сериозни твърдения за е, лице с висока длъжност, назначено от малтийския министър-председател, който е, легално, незаконно продава тези визи, които би трябвало да са безплатни за лица с е, медицински показания и а, беше проведен разпит в Триполи от главния прокурор по линия на продажбата на тези а, визи. А, госпожа Галиция през 2015 написа много а, материали за корупцията и продажбата на визи на лица, които нямат право на тях. Имаше твърдение, че в Малта са издани 88 000 шенгенски визи и неуточнен брой медицински такива. Малката Малта има 440 местни, хиляди местни жители. Господин оратор, е, тук съм доста щедър. Това не е процедурен въпрос. Може би е по-добре това изказване да го направите в хода на дебатите. Тогава ще можете да направите това изложение. Колко още имате да говорите? Първо, това не е процедурно предложение, а, но аз ще бъда щедър. Давах, дадох ви тази възможност. Ако може да приключите, мисля, че вашата теза стана ясна. Моля ви да приключите. Само една минута. Щедър съм, моля ви. Приключете за по-малко от минута. И така, Либия е едно място, където хиляди визи са продадени нито министър-председателя, нито полицията надлежно са разследвали този случай. В местните медии имаше статии за то, по този въпрос. Би трябвало да има наказателно преследване за измами. Поредица случаи. Но когато Дафне Каруана Галиция беше убита заради тези твърдения, смятам, че трябва по-внимателно да разгледаме този случай. Когато комисарят Аврамопулс е, получи въпрос от госпожа Ана Гомес, той каза, че не били продавани никакви визи в Либия. Затова аз питам и моля комисарят да бъде направено разследване и да му се обърне нужното внимание, защото това е ужасно явление. Благодаря ви. Предлагам председателя на новата работна група по основните права, която разследва такива случаи, които вие споменахте, е, е в залата да се вземе с този случай, но предлагам вие да внесете писмен въпрос. Вашата теза стана ясна и ви благодаря. Вие редовно присъствате на нашите заседания и сте пълноправен член на комисията, можете да го направите. Но имаме друго, друг процедурен въпрос от господин Коелю. Искам да ви кажа и на комисията, че направихме тази седмица разисквания в работната група а, по Шенген. А, по въпрос на госпожа Гомеш, що се отнася до злоупотребите от страна на Малта с визовата система. Няма да представям сега констатациите, работим по темата. Така или иначе, обаче, тук има един принципен въпрос. Става дума за баланс между националните компетенции и нашата работа, защото визовия режим е част от националните компетенции и ние нямаме правомощия да е, забраняваме нещо на дадена държава членка. Предоставянето на гражданство е друг въпрос. Там също имаше определени а, твърдения и обвинения. Те са притеснителни, но ние трябва да проучим кои са правните способи за да можем да третираме този въпрос, тъй като то е национална компетенция. Да, благодаря ви, господин Коелю. Не искам да откриваме тук е, дебат. Е, господин Коелю просто искаше да внесе яснота. Моля ви да внесете писмен въпрос към комисаря. И тук имаме депутати, които имат доста познания по въпроса и ще а, ви благодаря за доброто изказване, независимо, че не беше по процедурата. И сега Откривам дебата за тази сутрин по първата точка за сутринта. Съобщение на комисията с а, ново предложение за визов кодекс. Аз споменах вече, че той предвижда процедурите и условията за издаване на визи за краткосрочен престой и транзитно преминаване. Това е много полезно, защото пояснява какви са условията, въвежда се единство в процедурите ние знаем, че откакто влезе в сила през 2010 година, през април 2014 беше прието едно предложение за преработване на кодекса, но поради разногласия в парламента и съвета преговорите забуксуваха. Доста усилия и настойчивост е, бяха проявени от страна на парламента. С новото предложение ще бъде допълнено със съобщение на комисията – за привеждане в съответствие на визовия кодекс. Най-напред ще дам думата на представителя на комисията, след това на, на а, докладчика и след това ще направим дебат. Преди да вземете думата, бих искал да помоля комисията да направи един кратък увод. Добро утро. Благодаря ви, господин председателю. Действително, на 14 март внесохме съобщение за нашата визия за тази политика, която трябва да бъде съобразена с новите предизвикателства. Милиони посетители идват в Европейския съюз. 60 милиона визии са издадени 2017 година. Така че се нуждаем от политика, която да улесни тези а, гости да идват в Европейския съюз. Е, като това съставлява и 10% от БВП. Но имаме доста сериозни предизвикателства със сигурността и нашата политика трябва да бъде адаптирана. Така че комисията иска да постигне напредък по отношение на а, последователността в тази политика, политика, за да защитим нашите интереси, да се възползваме от синергията и преемствеността по други линии в политиката. Регламент 539 има и един допълнителен елемент и успоредно с това има елементи свързани с новата информационна система – а, като системата за влизане, и излизане, ETIAS и всички други а, новости, които ще спомогнат да ограничим незаконната миграция и рисковете за сигурността. Комисията смята, че всички нови предложения за преход към второ приложение трябва да се оценяват на базата на миграционните потоци. Но за да бъдем по-ефективни по отношение обработването на заявленията за визи, да откриваме онези, които могат да бъдат евентуална заплаха за сигурността ни. На 16 май комисията внесе предложение за актуализация на системата за визите за обработка на заявленията. Що се отнася до бъдещето, бихме искали да има дебат за цифровизацията, за да се възползваме от новостите в технологиите, да подпомогнем консулските служби, а но също и да улесним заявителите. И сега няколко думи за измененията в кодекса. Комисията оттегли предложенията и внесе е, предложение за изменение на кодекса в средата на март, заедно с съобщението. Това предложение цели обработката да стане по-ефективна и по-защитена. Ще спомена промените в миграцията и условията за сигурност спрямо 2014 година и е предложението тогава. Остават някои от полезните елементи обаче, които са отразени в новото предложение, целящи да опростят процедурата за подаване на заявления за визи. Така, например, възможно е а, визите да бъдат пода... заявленията за визи да бъдат подаване много по-рано. Освен това да се внасят и подписват електронно тези заявления и отговорите да постъпват много по-рано, т.е съкръщават се разходите, т.е. съкръщават се а, сроковете, в които консулските служби трябва да се произнесат. Има и възможно издаване на външните граници по една временна схема и при много строги условия, за да се гарантира проверката на молителите и да има възможност за издаване на визи за многократно влизане и излизане. Тези визи могат да бъдат валидни за 5 години. Има и друга промяна с оглед на ускоряване на обработката на заявленията на молбите за визи увеличаваме таксата, която не е увеличавана от 2006 година, сега става 80 евро, без 60. Това е скромно увеличение, но все пак е по-малко от онова, което налагат като такса други страни по света. Тези допълнителни средства, които ще възлизат на около 200 милиона годишно, ще спомогнат да поддържаме нивото на работа в консулските служби и за актуализация, модернизиране на информационните системи за по-добри проверки. И в заключение, предложението цели нашата обща визова политика да повиши нивото на сътрудничество с трети страни и връщането на мигранти. Това ни е приоритет. Предлага се да се въведат по-строги условия, зависи от гражданите на страни, които не сътрудничат и да има прозрачност, всеки случай да се третира по-отделно при прилагане на определени критерии. Този подход няма да се отрази на правата на кандидатите за визи. Така че това са основните промени, които според нас Европа ще остане отворена за туристите, за добросъвестните пътници, за онези, които посещават а, семействата си, но в същото време да отчетем и новите предизвикателства. Очакваме да чуем вашите мнения, да чуем докладчиците, членовете на тази комисия, за да може това предложение да бъде прието. Благодаря на комисията, господин Лопес Агилар, докладчик. I'm trying to uh, present the case of the Sorry, I'm sorry. I'm trying to present the case. Опитвам се да представя случая. I'm sure you, you, you, you're aware that uh, it's been some time. 17 дни вече такът нашите протестни действия. До сега администрацията на парламента най-направила е опит да се свърже с нас преводачите за разрешаване на конфликта. Поради това ще преустановим превода точно в часа, предвиден за края на заседанието, а именно в 12.30. Благодарим за вниманието. Приключва законодателната работа на парламента по е, случая и за по-малко от година трябва да завършим нашата работа. Комисията пода нова инициатива за създаване на кодекс на общността за визов кодекс. Има съобщение на комисията, в което се обяснява тази инициатива. Има правно основание за такава а, инициатива. И Европейският парламент има правно основание да приеме законодателство относно общата визова политика, да установи хармонизирани условия за издаване на визи за кратки престои, да регулира нещата с летишния транзит и престой до 90 дни. В момента Действащото законодателство, действащото към момента законодателство не е било преразглеждано от влизането му в сила през 2010 година. Нашата цел сега е да извлечем полуки от натрупания опит от обработката на заявления за визи. Това първата инициатива ли е? Не, първата инициатива на комисията беше представена през април 2014 година. Тогава беше направено първо предложение за разглеждане на визовия кодекс. Работихме няколко години, след което се препънахме в позицията на съвета и не постигнахме напредък. Въпреки времето, енергията, които бях, бяхме вложили, въпреки усилията на преговарящия екип от Европейския парламент, аз пак бях докладчик тогава, не постигнахме съгласие. Комисията и е, съвета се противопоставяха на включването на хуманитарни визи е, в кодекс. Е, всички оратори, които поканихме на изслушване, почетаха колко е важно това да се направи. Това бяха експерти, юристи и така нататък. Всички те поискаха от Европейския парламент да даде легален начин за представя в Европейския съюз на хора, които се нуждаят от хуманитарна защита. Това беше наречено хуманитарна виза. Съвета обаче отказа да продължи преговорите. Измета бяха изтеглени за един период от за да можем да намерим компромис. Вместо това, ние а, е, изготвихме доклад по собствена инициатива, за да тръгнем по друга пътека и да поискаме становище от комисията и да поискаме от комисията да представи отделен законодателен акт по този въпрос. Блокад от страна на съвета обаче остана и след като изтеглихме изменението за хуманитарните визи. Целта беше да се, даде, е, е, да се дадат визи на добросъвестно пътуващите граждани, да се преразгледа визовия кодекс е, в светлината на миграционните потоци. Съвет е много фиксиран върху въпросите за контрола на границите и съществува система, визова информационна система, ВИС. Страните членки трябва да са компетентни за получаване на разглеждане на мобата за виза, събират информация, да Изобщо за всички технически подробности. Важно обаче да се разбере, че тези технически елементи са много важни, защото, те, защото от това зависят възможностите на всички добросъвестни пътуващи до Европейския съюз. Процедурите, определени във в визовия кодекс, са важни за много сектори. За туризма, за бизнеса, за студентите, за учените, изследователите. Така че Европейския съюз трябва да даде някакви резултати. И трябва да се е, осигури един добър баланс между сигурността и външните отношения на Европейския съюз. Лично аз смятам, че Съображанията във връзка с а, а, сигурността са свързани с визовия кодекс. По, с помощта на визовия кодекс можем да се борим и срещу тероризма. Економическите съображения не са толкова съществени в новото предложение. Обръща се повече внимание на аспектите на сигурността. Размиват, размива се групата на добросъвестно пътуваще. И а, аспектите, свързани с сигурността, имат по-голяма тежест, отколкото економическите съображения в настоящия настоящото досие по визите. Но при настоящите условия това предложение предвижда нова роля на кодекса, именно да играе роля в европейската политика за редмисията и сътрудничеството за обратно връщане на мигранти. Това е една тема, която е много важна. Това е нов елемент във визовата политика, включването на редмисията в множество документи това се е казвало както в документи на комисията, така и в документи на съвета, но не сме виждали тази връзка да е направена в законодателен документ. Комисията признава, че визовия кодекс не е успял да спре или да ограничи миграцията. Комисията също е така признава, че по-доброто сътрудничество в областта на реадмисията зависи от визовия кодекс и държавите членки, е, да, третите държави, които не желаят да сътрудничат, могат да бъдат повлияни от мерките, предвидени за издаване на, на виза. Това може да помогне за промяна на поведението на тези държави. Лично аз трябва да кажа, че няма данни, е, които да служат за доказателства. Няма, няма факти, които да сочат, че визовата политика ще, по, ще подобри сътрудничеството за е, реадмисия. Е, много Многократно се казваше, че визовия кодекс не е мястото, на което трябва да се говори за хуманитарни визи, за хуманитарни е, е, въпроси. Но парадоксално е, че те, въпреки въпреки че не предлагат достатъчно данни, които да доказват това, смятат, че е, и твърдят, че визовия кодекс ще помогне за връщането на мигрантите е, там, където те трябва да бъдат. Оценката на въздействието показва, че връзката между мисията и визовия кодекс не е достатъчно доказана. Не работим, обаче е изключително усилено, за да бъде прият а, а, този законодателен акт и преди края на мандата да завършим, защото е крайно време да представим а, резултати. Този мандат а, в Европейския съюз показва а, много лош баланс. А, много лоши резултати. Множество досиета са блокирани в съвета, края на мандата наближава и много малко резултати показваме. Така че, нека да направим така, че това законодателство най-после да бъде прието. с докладчиците в сянка ще предложим изменения и ще помогнем това да се случи. Давам веднага думата на нашите докладчици в сянка. Господин Бекер, благодаря. Благодаря на докладчик. Аз 100% споделям а, неговите а, съображения. Приветствам предложението на комисията на комисията, което се фокусира върху най-същественото, което е необходимо за едно бъдещо устойчиво решение. Приветствам включването на, изключването на хуманитарните визи, защото те трябва да се разглеждат в друг контекст. Обвързването с въпросите на сигурността е адекватно в това предложение на комисията, въпреки че още от сега искам да кажа, че се надявам, че дигитализацията на визовия процес ще ще бъде възможна по-рано, отколкото е казала комисията. Мисля, че основната идея да се е, стимулира пътуването на групи от типа на спортисти, туристи, учени, следователи и така нататък е правилна трябва да говорим за дните, които са необходими, защото трябва сериозно да се отнесем към нещата. Що се отнася до разходите, също приветствам е, предложението на комисията за предлагане на един по-конкурентен модел в глобален контекст. И накрая искам да е, кажа, че считам упростяването на целия процес за много съществена стъпка, защото това ще позволи да предложим на добросъвестните пътуващи добра услуга. Надявам се това досие да бъде прието колкото може по-бързо и да започне да се прилага на практика. Е, бихме могли да изтеглим напред гласуването в комисията за 5 ноември, например. Благодаря. Благодаря, господин Бекер. Господин Скрипък за ЕКАРЕ. Вие, ще, вие ли ще замесите госпожа Стивенс, която докладчи всяка? Не. Вие ще говорите по-късно. Господин Депре. Uh, merci, Благодаря, господин председател. Първо, малко приятелски думи за колегата Лопес Агиар, нашия докладчик. Като говорим с него и с докладчите в сянка от другите групи, ще се изкажа от името на нашата група и не се присъединявам към тълкованието, което господин Лопес Агиар даде на нашата позиция. Според мен становището има добро, добър баланс между добрите избори в рамките на Европейския съюз и същото време се запазват някои основни принципи. Има различни изменения спрямо позицията преди 4 години. На първо място искам да попитам комисията какво толкова промени позицията ви от 4 години в сравнение с тази преди 4 години. Какво предизвика тази огромна промяна? Много обсъждахме по време на предишното предложение на комисията с докладчиците в Сянка – и стигнахме до а, заключението, че нищо няма да се промени, ако хуманитарните визове, визи са част от визовия кодекс. Така че хуманитарните визи, да, но не искам отново да гледаме филма, който гледахме миналия път, на който скандирахме, на който реагирахме. Така че визовия кодекс. И така заключение, а, предложението, пред което сме в момента, визов кодекс. Доста резерви. На първо място, нормално е да има известно увеличение на квотите на визи. Това е една оперативна необходимост, нормално. Но, но виждам, че с децата от 6 до а, 12 години минаваме от 5 на 40 евро Така че голяма разлика от предишното а, предложение. Съгласни сме с, с, с кръщаването на срока, в който трябва да се комуникира с а, подалия моба за виза а, на 10 дни. А, всъщност аз бих предложил дори 5 дни, защото а, биометричните данни са вече заложени в базата данни. Не виждам защо трябва да се чака 10 дни, при положение, че нужните данни вече са налични и особено се радваме на желанието на комисията, въпреки противопоставянето на съвета, да се е, включат и визи, които са с няколко броя влизания. И така, няколко въпроса. Предвижда се а, едно преминаване към ползване на външни услуги. Аз съм либерт либертариански настроен в това отношение. С други думи, настоявам на общественото правомощие, т.е. си задавам въпроса на първо място принципен, но и на второ място технически. Правилно ли разбирам предложението, ако кажа, че на външните оператори възлагаме възможността да събират пристови отпечатъци. Така ли? Да. Хм. Това подсилва още повече моят принципен въпрос. Повтарям, резерви имаме и по отношение на увеличаването на цените за децата и що се отнася до връзката между визите и политиката за миграция. Нямам нищо а, против това но трябва да се види какви ще са споразумените с различните държави. В моето предложение в началото имаше намаление на гражданите на други държави, които са приели а, принципа на връщане. А сега искаме и да го а, подобрим още повече. Гражданите ще плащат на правителствата, за да включват да сключват двустранни споразумения. Правилно ли разбирам? И последно, нещо, което ме предизвика и ми се иска да чуя коментара на комисията. Ако правилно разбирам вашето предложение, не виждам възможност да се въведе, така да се каже, цифрова виза винаги трябва винетка да се залепи а, стикер в а, паспорт. Вече сме в цифровата ера. Може би е хубаво да има възможност за гражданите а, документ, който казва, ето това е вашата виза, тя а, ви принадлежи. Защо? Защото всички данни са в системата ВИЗ. Господин Дюпре е доста затруднява превода с това, че се обръща далече от микрофона и не се чува добре. И така, моята група ще участва много активно в а, дискусиите по този а, визов кодекс и а, с целта да се включи а, хуманитарната виза в отделен акт. Много ясно беше това и ще помоля комисията накрая да отговори на тези въпроси. Следва господин Бодо Валеро. Извинявайте, госпожа Бодо Валеро. Казвали сме това и преди, за това мога да се съглася с описанието на контекста и че всъщност имаме добро предложение от страна на комисията. Определено в сравнение с началото на нашия мандат. Така че бих отстояла позицията си, казвайки, че хуманитарните визи са до нещо положително, нещо, което можеше да се включи в това предложение. Мисля, че е съвсем нормално да се включат, но разбирам, че няма да успеем в това конкретно досие да го включим. Мисля, че това е ясно, но би било най-подходящо именно тук да са хуманитарните визи. Ако разгледам предложението, което е пред нас днес, искахме да направим така, че да е по-лесно за туристи, студенти, да идват в Европа, да бъде по-простено, по-лесно като процедура. А сега имаме предложение, което има една обхватна цел, Тоест, тук целта изведнъж се превръща в справяне с миграционната криза и така нататък. Съвсем различен подход от преди 4 години. Огромна промяна в това предложение. Така че съм силно против а, тази смяна на целта. Разбира се, все още искаме да могат да идват тук туристите. Но ако в същото време увеличаваме а, от 60 на 90 евро, ако правилно съм прочела, и 35 на 40 за деца. И в много често семействата пътуват с децата си доста средства за това, ако се събере всичко заедно. А това са системи, основани на хартиени документи и може да се стигне до изключително дълги и а, пространни пътувания за това да си здобият с виза. Ами какво ще стане, ако имаме отказ, да речем? Едно семейство, а, а, да речем с две деца, получава отказ за виза. Ще си получат ли обратно парите? Трябва да има някаква разпоредба, в която се казва, че Тоест, ако всичко е наред и хората следват процедурата, но получат а, отказ, трябва да могат да си вземат обратно парите. Член 25. Сътрудничество при редмисия. Много трудно ми се струва да се схване кой е обект на реадмисия? Кой ще бъде прият обратно? Особено точка 5. Дали може комисията точно да а, обясни кого а, визират тук а, всички граждани, всички категории граждани ли си имат предвид? Много неясно е в настоящата формулировка. организацията, която се нарича Network for the European Private Tourism. Те не харесват това предложение, особено увлечените разходи, цени, такси за визи. Имаме едно становище от тях. Наистина се струва да се отчете, отчете това становище. Основното тук е, че трябва да упростим нещата, за да могат хората по-лесно да идват в Европа. Не беше идеята да постигнем леснота във връщането им обратно вкъщи. Благодаря, каза председателят. Господин Коелио а, иска да се изкаже. Само то ли е или господин Скрипек накрая? Слушам колегите и се чудя. Господин Лопес Агиар, вие казахте милиона, милиони добросъвестни ам, пътници. Но пък вие казвате, че поставяме в опасност европейските граждани. Така че, като че ли на първо място нашата комисия трябва да се разгледа всъщност злоупотребата с медицински европейски визи като цяло и използването на външни служби, дори заснемане на пръстови отпечатъци, това според мен е чудесна възможност за корупция, чудесни вратички, от които визите могат да бъдат откраднати всъщност. И господин Коелю, вие казахте, национално правомощие е това. Ужасни са случаите в Малта, но ние сме в опасност. В опасност сме и не мога просто да съглася, че ще кажете това си е правомощие на, на Малта. европейско правомощие е да промени как е, провери как е възможно хиляди визи да се продават. Трябва да се възпре този проблем. Хиляди визи се продават в Либия, където а, бойци от а, ISIS а, живеят, борят се. Знаете ли колко фундаменталист, а, фундаменталистки а, клетки има навсякъде в Европа в, в резултат на това? Трябва ли отново да пускаме терористи по нашите улици? Трябва наистина да обърнем внимание, господин председател на тези ужасни обвинения на 18 юни в Малтийското съдилище са повдигнати тези обвинения и трябва да се обърне сериозно внимание на този въпрос и не смятам, че можем да оставим това просто така. Ако искаме да издаваме хуманитарни визи, мисля, че ще трябва много по-сериозен контрол на издаването на визи. Така че, моля ви, нека обърнем внимание. Благодаря. И така накратко ще чуем от а, господин Коелю и госпожа Зибел и а, накрая докладчика а, комисията. Само секунда по това, което каза господин Скрипел. Аз не казах, че не може да направим нищо. Просто казах, че е притеснително това, което виждаме в пресата и в Малта откровено казвам, цялата информация е особено притеснителна, но по-проблемното от визите е продажбата на националност. Защото според договорите, ако Малта продава националност, тя продава и европейска националност. Е, това, което казах, трябва да вземем предвид, е, че наистина голямата част от правомощията в тази област са национални правомощия, така че трябва внимателно да обмислим какво можем да направим, но в никакъв случай не съм имал предвид, че трябва просто да оставим цялата работа. Що се отнася до въпроса в нашия дневен ред, е, съвсем кратък коментар, господин председател, по визовия кодекс. Действително това предложение е много важно, особено в по-широката картина на по-доброто управление на нашите външни граници. Още повече, важността на това а, законодателно предложение е свързано и с въздействието му в областта на а, туризма. Аз като докладчик а, към, по системата за визите ще внимавам изключително много а, за развитието на това предложение. Не може да се разглеждат отделно. А по различни причини, разбира се, предложението на ВИ, за ВИС не може да се а, отдели от предложението за оперативната съвместимост. А, действително, а, живеем в изключителни времена, които изискват много бързо действие. Но, като парламент, ние трябва да направим така, че нашата позиция е а, актуална от всички страни, хоризонтално. Нещо, което не винаги може да се каже за другите институции. С нетърпение чакам да продължим работата между докладчиците в сянка по това а, законодателно предложение. Благодаря, Карлос. Съвсем накратко от госпожа Зибел. Съвсем накратко, защото отново и отново говорим за контрол на нашите граници, за ислямския тероризъм а, защото той идва отвън. Но не можем да си спомним съседанието ни вчера с представителя от Европол, който каза, че повечето от атаки, които са направени и, а, успешно или не, миналата година са свързани с сепаратизъм, национализъм, а, екстремизъм от ляво и от дясно, така че нека имаме и това предвид, когато говорим по този въпрос, защото единствено а, стъпвайки на фактите, можем да предприемем правилните и подходящи мерки. Да, това бе срещнато изказването с много а, съгласие. Давам думата на комисията, най-вече с въпросите от господин Дюпре, но и от другите направените коментари. Да, благодаря, господин председател. Ще се опитам накратко на първо място връзката между визовата политика и редмисията. Да, визовата политика е един вид политика. има и други политики, които допринасят за затрудничеството с другите държави. Както знаем, в някои случаи това не е винаги е задоволително. Механизмът, който предлагаме, е гъвкав, ще се прилага за всеки отделен случай, като се вземат предвид местните обстоятелства, взаимовръзките с третата държава и също така е постепенен, т.е. може да се а, прилага спрямо някои категории граждани, не на цялото население. Така че е балансиран режима, стъпва на съобщение, информация предоставена на държавите членки, които имат практическо сътрудничество с третите държави по съответния въпрос и и смятаме, че има добър баланс, равновесие и е прост механизъм, лесен за прилагане. По цифровизацията Голяма част от а, визовия процес е цифровизиран и е в виз, но имаме и стикера, винетката, а, на която много сме подобрили а, характеристиките за сигурност напоследък, но виждаме цифровизацията като нещо в бъдещето. Започваме работа по този въпрос. До края на годината ще направим изследване, защото е, естонското председателство свърши много добра работа в това отношение. Разбира се, ще включим и парламент и другите заинтересовани страни и ще започнем работа по тази тема, защото това е нещо много важно за в бъдеще. По таксата за непълнолетни само от 0 до 6 години нищо не се плаща. От 6 до 12 беше 35 и стана 40 евро. Направихме оценка на въздействието, направихме калкулация. Смятаме, че това е обосновано увеличение. Както казах, от 2006 не е увеличавана таксата. Консулствата имат нужда от това. Мисля, че госпожа Валеро каза това административните процеси се покриват с тази такса. Тя а, може да, да бъде а, одобрена или отхвърлена, т.е. лицето получава или не виза, но а, все пак административен процес е преминал и а, се дължи и таксата и тя е по-ниска от тези в Австралия и Съединените щати, например. 5 дни господин Дюпре предлага. Мислим, че 10 дни е подходящо. Все пак понякога ще има необходимост да се направят проверки за сигурност, да се консултират с други държави, но ще обсъдим в процеса на консултации, но смятаме от оценката на въздействието, че това е един разумен срок за консулствата. По а, пръстовите отпечатъци, които се е, снемат от външни източници, консулствата вземат решенията. Те решават дали се в, е, дава визата или не. Външните фирми могат да събират пръстови отпечатъци, информация и така нататък, но консулството накрая решава, взима решението за визата. В предложението и всъщност и държавите членки трябва да извършват надзор върху външните доставчици на услуги и това е в предложението в защита, за защита на данни и така нататък. Много е важно, според нас, държавите членки да гарантират, че външните доставчици правилно прилагат разпоредите на визовия кодекс. Господин Коелю, Естествено, че това трябва да се свържи с, като цяло с видовия кодекс, защото имаме тази връзка с системата ВИС, а и с предложението за оперативна съвместимост. Наистина, подхода за оперативна съвместимост е важен и в тези информационни системи. Благодаря, господин председател. Това е. Мисля, успях да покрия повечето въпроси и с радост ще предоставим по-нататъчна информация и в контекста на преговорите и в триалозите. Благодаря. Малко закъсняваме за следващата точка. Извинявам се на колегите, които са тук за нея. Припомням, че има изслушване по видовия, визовия кодекс и се чудя дали да добавя и хуманитарните визи. Това не е политическо изявление. Вие решавате, че това са отделни. Но на 10 юли се състои това изслушване, за да може още по-ясно да ни стане как ще се случи предложението, как ще се разделят тези теми. Мисля, че казахме всичко, но искате ли едно последно изречение? Не? Добре. Настоявам да работим. Да се случват нещата, да си свършим работата. Разлики има. сред политическите групи в този парламент, но нека намерим баланса. И като съчетаем добре елементите, да постигнем компромиси и този законодателен акт да го довършим. Някога имаше най-различни правни институции. Това беше в правото на суверена, на държавата членка. Но сега имаме правно основание имаме обща отправна точка по отношение на бежанците и какво ли не. Ето по това трябва да работим тук, а не да чакаме мандата да приключи, без да сме си свършили работата и да останем с празни ръце. Нека свършим работата си. Благодаря. На 27 септември проекта доклада ще бъде внесен за дебат и точка 27 сега е обмен на мнение по отношение на законодателно Предложение за въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Докладчикът е Таня Файон. Ще има възможност да представи темата и без да губим време, тъй като го просрочихме. Давам думата на Таня Файон. Благодаря, господин председател, Благодаря ти, Клод. Много трудно законодателно предложение.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 септември 2017 година, след доста продължителни мерки за контрол по шенгенските граници, шест държави членки въведоха такъв контрол. Минаха вече почти три години. Франция, Германия, Австрия, Дания, Швеция и Норвегия продължават да осъществяват този контрол по вътрешните граници, въпреки че максималният срок е две години до 11 ноември тази година този срок ще продължава да тече. Това се държи на значително вторично придвижване на лица. Тук ние в парламента непрекъснато призоваваме за премахване на вътрешния контрол по границите и възстановяване на шенгенските правила също така. Условията за шенгенския кодекс не се изпълняват и тези мерки за контрол всъщност са незаконосъобразни. Не бива да забравяме всички тези факти в нашата работа. Предложението на комисията е на лице, но общата нагласа след колегите, докладците е в сянка, е, че се опитваме всъщност да е, утвърдим нещо, което е неправомерно. На 25 април е, беше внесено предложение. 166 изменения бяха допълнени от колегите, които днес ще обсъдим. Много тези изменения вървят в една и съща посока посока като доклада, така че едва ли ще е трудно да се споразумеем. Разбира се, има някои разногласия и ще е трудно там да намерим а, общо становище. Основната цел остава следната. Вътрешния контрол по вътрешните граници е незаконосъобразна мярка и така основният ми въпрос е, искаме ли да съхраним Шенген? Да. Искаме и можем ли да се договорим по основните принципи, а именно, че вътрешния контрол по границите е последна мярка. Би трябвало да е по-трудно предвид условията, които ще въведем, да се въвеждат такива мерки. Това е нашата посока на развитие. Вътрешният контрол не е толкова важен, въпреки че максимален срок следва да има. Срок, който не се спазва към днешна дана, дата. Секретарията вчера разпространи първото предложение на измененията. Днес ще разговарям с докладчите в сянка за компромисите и за подхода, който в проекта доклада е добре очертан. Искам да се възползвам от тази възможност да кажа няколко по-общи бележки във връзка с Шенген. Имаше и такъв дебат по-рано за вътрешния контрол, който трябва да е средство да се предотврати вторично предвижване на лица в големи мащаби. И това води до оформяне на ключовите нови политики. Изключително сме притеснени, особено след си се в Германия и изказването на министъра на вътрешните работи за отказ на а, кандидатите за а, убежище. Това би било незаконно, но и бъдещето на шенгенското пространство също ще бъде застрашено. Следващия етап в този конфликт е целият пакет от мерки за обежище. Нека да видим какво ще се случи след неделя, след срещата на високо равнище в Брюксел мина следващата седмица, но аз смятам, че ние трябва да поемем отговорност, че съвета следва да поеме своята отговорност за бъдещето на Европа. В Австрия, например, на границата с Словения. Следващия понеделник ще има едно голямо учение за специалните сили на Австрия, наречени Пума, които ще се дислоцират. Е, там ще има около хиляда души, които ще участват по е, границата, като целта на това е, учение е да се изтласкат големи групи от хора от границата. Това е голямо притеснение в нашата страна, защото тази година едва 13 мигранти бяха върнати на Словения, миналата година бяха 39. Защо добре, колеги, ще има такава мащабна полицейска акция по границата? В същото време председателя Юнкер и господин Туск следващата седмица ще се провалят, що се отнася до реформата на а, системата за обежище. Тук се говори за решаване на проблемите двустранно от някои депутати и това би подкопало изцяло европейския подход. Така че реформата на шенгенските правила е нещо, което се явява като огромно предизвикателство и аз с удоволствие сега ще изслушам докладчиците в Сянка, които оказаха огромна подкрепа, с които работихме добре и чакам да чуя и комисията и съвет. Благодаря, Таня. Радвам се, че споменахте целия контекст. Големи са предизвикателствата пред това досие, така че беше нужно да се спомене каква е средата. Много от нашите докладчици в Сянка все още не са тук. Затова ще дам думата на колегите, които са тук. Госпожа Валеро най-напред. Искам да благодаря на Таня. Чудесно свършена работа. Искам съвършено ясно да кажа, че подкрепяме предложението, направено от Таня, както и компромисите. Смятам, че ще можем да подкрепим всички компромиси. Но нека се върна към предисторията, да поговорим малко за положението в Швеция. Аз всеки път, когато се връщам да видя майка си, която живее в Скания, което е в Южна Швеция, взимам влака от Дания, пътувам за Швеция и се сблъсквам с граничния контрол. Първоначално мерките бяха изключително строги. Започваше с проверка на документите за самоличност Дания, след това отсреща в Швеция. Сега е възстановено положението на а, избирателни проверки. Целта беше всъщност мигрантите да не влизат в страната, както и търси, кандидатите за убежище. Но в основни линии, когато пристигате в Швеция, всеки може да премине границата. Защо тогава още да има някакви мерки? Значи целта е, ня... е някаква друга. Шведското правителство се позовава на запазването на обществения ред, но аз не смятам, че тези мерки за контрол изпълняват своята цел. Не смятам, че Швеция трябва да иска удължаване на срока на действие е, от страна на комисията. И така, какъв да бъде нашия отговор? Да искаме а, узаконяване на мерки по Шенген само защото държавите не си вършат работата, като че ли хармонизацията върви в обратна посока, особено по отношение на миграционната политика. Условията стават все по-лоши и правилата, които вече са, се прилагат, като че ли отпадат. Но ще имаме тези заседания с докладчиците в Сянка и ще бъде много интересно да обсъдим темите с съвета и комисията. Разбира се, следва да чуем актуална информация от съвета, да чуем какво се случва. Ще чуем госпожа Еков по-нататък. Благодаря, Клод. Няколко думи от името на колегата Софи Индвелт която за съжаление трябва да трябваше да си тръгне, защото се забавихме с това досие. Благодаря си към Таня Файон по тази изключително важна тема за сближаването в Европейския съюз, за гранични контрол. И ние сме в групата на етап а, преглед на работата, която е предприятел от Таня. И нещо друго, а, което вероятно е важно да се спомене, ще видим дали ще има нужната гъвкавост да се избегне а, максимално фрагментирането на Европейския съюз и съответно сближаването, което е по необходимо сега от всякога. Така че София Инват ще се свърже с Таня в първи възможен момент. Благодаря, това беше много добре казано. Сега да изслушаме съвета, да чуем каква е актуалната информация за това, което се случва там. Нека да дадем думата на господин Цеков. Господин председателю, почитаеми депутати, госпожи и господа, благодаря ви много за поканата да се изкажа тук пред вас от името дни на българското председателство – трябва да си призная, че изминалите 6 месеца не бяха лесни не само за нас, но и за другите държави членки, и за съвета, и за Европейския съюз. Що се отнася до Шенгенския граничен кодекс, ние си свършихме работата. С удоволствие мога да ви уведомя, че съветът постигна целта, която изглеждаше като невъзможна мисия преди няколко месеца. На 19 юни Посланниците на Европейския съюз одобриха от името на съвета мандат за преговори по предложението, което води до изменение на Шенгенския контекст, що се отнася до повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници. На базата на този мандат, застъпващото австрийско председателство ще започне преговорите с парламента в момента, в който парламента приеме своята позиция. Всички сме на едно мнение. Шенгенското пространство е, осигури е, безпредседентни предимства на гражданите и съветът смята тези е, постижения да бъдат съхранени. Предложеното изменение ще позволи на държава членка да въведе повторно граничен контрол по същите причини за общ срок който да не превишава една година. Могат също така да бъдат е, приведени в действие определени мерки за защита, които да гарантират пропорционалността и обосноваността на тези мерки, в това число консултации и оценка на риска. Когато граничният контрол по вътрешните граници бъде въведен за повече от 6 месеца, комисията излиза със становище. Много ви благодаря за поканата още веднъж и още веднъж благодаря за вниманието. Благодаря ви и ние ви благодарим за свършената от председателството работа, която скоро ще приключи. Наистина, досието е изключително важно. Таня, желаете ли да вземете думата отново? Благодаря, Клод. Съвсем накратко бих искала да отговоря на казаното от съвета. Отбелязвам подхода на Корепер по досието от тази седмица. Много внимателно ще се запознаем с текста на съвета. Това, което мога да кажа сега, че има някои положителни елементи, но със съжаление трябва да кажа, че няма да се изисква намеса на съвета, когато през първата година се въведе граничен контрол а, когато има непредвидими обстоятелства. Това и предлагам аз в моя доклад но комисията ще трябва да е, изиграе своята роля на пазител на договорите в случай, че кодекса не бъде спазен. И като знаем колко политизирана е комисията, в някои случаи тя не реагира, когато държавите несъмнено нарушават е, правилата. Така че, както вие казахте, това досие е изключително деликатно, но ще подходим към него отговорно с докладчиците в сянка. Да, вие повдигнахте въпрос за комисията и нейната роля като пазител на договорите. Може би сега съвсем накратко да дадем думата на комисията. Благодаря, господин председателю. Нямах намерение да се изказвам. Е, не може да избегнете това. Просто едно изречение да чуем. Ние споделяме а, упорните точки на докладчика, че трябва да съхраним шенгенското пространство. Обаче, как да го постигнем по най-добрия начин? Както вече обясних през април, не се опитваме да а, затвърдим текущото положение, просто искаме да има в Шенгенския кодекс мерки за защита, които да са съобразени с сегашните председателства. Има максимални срокове за повторно въвеждане на граничен контрол от 2013 година. В контекста на управлението на Шенген тези мерки са въведени, но има и контекст. Когато имаме дългосрочни, сериозни заплахи за сигурността. Тези заплахи преди не съществуваха, така че ние трябва да адаптираме механизма за Шенген към тези заплахи. Разбира се, тече дебат за максималните срокове, по време на които може да се въвежда граничен контрол по вътрешните граници. Има други мерки а, предохранителни мерки, които да гарантират участие и съпричастност на а, съграничните, съпределните държави. Така че а, смятам, че тристранните срещи срещи ще обърнат внимание на това, що се отнася до предпазните мерки. Наистина съществува въпроса за прекомерно дългите срокове. Но ние активно, градивно ще участваме в триалозите, за да можем да адаптираме Шенгенския кодекс прямо условията. Благодаря ви. А, е, Просто се чудех какво мислехте за позицията на съвета. Нямах намерение всъщност да ни говорите за триалозите, но благодаря на Таня и мисля, че този дебат можем да го приключим. Имаме други важни точки за обсъждане, свързане с триалозите. Благодаря ви. Colleagues, we can. Um, we're now next is going to be the job. Колеги, следващата точка в нашия дневен ред е съвместното изслушване с Комисията по правата на жените, равенство на половата, на тема трафикът на жени и деца в контекста на миграцията. Да изчакаме няколко минути, докато всички се настанат. Без това изслушването е предвидено за 10.30. Да изчакаме до 10.30.